Bene colleghi, abbiamo molto lavoro da fare, cominciamo subito con le... Добро утро! Чака ни много работа. Веднага започваме с гласуването. Господин председател, искам да кажа нещо, ако ми позволите във връзка с процедурата, списъците за гласуване за доклада за човешките права дойде с нощи след 22 часа. Тоест, онези, които трябваше да работят с този списък, вече си бяха тръгнали. Тъй, че предлагам да отложим гласуването по този доклад.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 компромисно изменение, по което не се бяхме договорили вчера. Е, не беше сигурна позицията на НП и социалистите, т.е. нямаше все още договорка. Е, приключихме договарянето до 1 часа и доколкото разбирам от секретарията, сме готови да гласуваме тази сутрин. Разбира се, ще се съобразя с решението на комисията, но ако се отложи точката за следващата седмица. Ще трябва да настоя това да е първа точка от дневния ред, тъй като няма как да присъствам а, втората половина от обеда. Но при всички положения е много важно да правим разбиране. На всички докладчици в сянка бяха много гъвкави Имахме много сериозни проблеми с графика. Е, трябва да се анализира защо се стигна до такива проблеми. Но по принцип мисля, че сме готови да гласуваме и сега. Ако не, нека това да е първата точка на следващото ни заседание. И колега Салафранка ще да интервенира. Колегата Салафранка иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Исках да кажа следното. Не смятам, че е сериозно, нито пък професионално да постъпим така, тъй като всички депутати своевременно си свършиха работата по компромисите, както каза и господин Хауит. С нощи секретариатът ми остави съобщение, че гласуването щяло да е другия вторник. Тази сутрин пък ни казвате, че сме готови да гласуваме. Извинете, но това не е сериозно. Не можем вечно да отлагаме гласувания, които отдавна са на дневен ред. Казвам го особено с оглед на бъдещето. Сега, ако има политически групи, които твърдят, че гласуването не е добре подготвено, тъй като не са имали време за подготовка, проявявам разбиране. Съгласен съм да отложим. Но ако може, предпочитам да гласуваме днес. Колега collega ha chiesto di intervenire. Колегата Танок. Благодаря, господин председател. ЕКР също е, предпочита да гласуваме тази сутрин. Съгласен съм, че е, това не е много е, добър начин на работа, да ни се стоварва списъка за гласуване в последния момент, но все пак плачи, като би искал да гласуваме тази сутрин. Мисля, че е добре да гласуваме и да се приключи. Дански прего. Пой а seguire la collega Нейц. Господин Дански, след това госпожа Найц. Благодаря, господин председател. От името на АЛДА искам да кажа, че съм съгласен с колегите, които се оплакват от практическите проблеми и би било по-добре да не се сблъскваме с тях. Но все пак е по-добре все пак да гласуваме е и да проявим уважение към работата на докладчика и всички останали, които бяха гъвкави до последния момент. Така че ние сме за гласуване. Добре. Значи всички проявяват добра воля, отбелязваме си какви са проблемите довели до това. Не всички да се запознаят с текста в подробности но нека да се съобразим с мнението на мнозинството, тъй като либералите, НП, консерваторите и социалистите, респективно председателите на техните групи, са за това да гласуваме днес, аз ще се подчиня на мнозинството и предлагам да гласуваме като разбира се си отбелязваме, че подобни проблеми не бива да се повтарят. Добре, в такъв случай започваме гласуването за договора за асоцииране между ЕС и Азербайджан. Параграф 1. Изменение 38 за. Приема се. Ком... Извинете,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 Значи проверяваме електронно 44. Предложение за изменение 44. 44. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 51. Извинете, казва председателят 52. Връщаме се отново на изменение 50. Гласуваме 50. Моля, гласувайте електронно. 50. Non, Non, non, qual, qualche collega non ha ancora votato, vi prego di votare. Chiudo la votazione. Има ли някой, който да не е гласувал? Сега вече край на гласуването. Отхвърля се. Сега вече гласуваме 51 за против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 58-59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се. Предлагам да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. трябва да проверим. Електронно гласуване начало. Липсва един глас. Сега край на гласуването. Приема се. 64, само втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 73, втората част за, против, въздържали се, приема се. 76 и тук гласуваме само втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 89, първа част. За първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 90. Не, казва председателят. 92. Какво искате да проверим? Добре. Постъпи предложение да гласуваме електронно втората част на 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. и то с голямо мнозинство. Както казва румънският колега. Сега вече 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се. Моля да давате ясен знак с ръка, защото иначе не мога да видя. Нека проверим електронно. 94 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. И то с много голямо мнозинство. Явно в залата има няколко саботьори. Сега изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. 101, извинете, Поправя се председателят 102. За, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против. Ще трябва да проверим електронно. 113 електронно гласуване.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 електронно гласуване за проверка. Не беше ясен резултат. Отново ни липсват три гласа. Край на гласуването. Приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. едно оттеглено, 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против,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 начало на електронно гласуване по 24 изменения на господин Уотсън. Отново имаме 3 гласа по-малко. Край на гласуването. Приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Ако настоявате, добре. Има настояване за електронна проверка. Настоявате ли наистина? Държите ли? Изменение 25. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Демокрацията включва уважение на всички. Сега 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се.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 сега ни липсва един глас. Край на гласуването. Докладът е прият с голямо мнозинство. Честито на докладчика. Есенко, часово на кого за пифоро да вопу, а на фине че лемин да ми се сен печенинка, те репети и тонча тукунито, или ти дирам, тесто му се Va bene. Allora, passiamo all'accordo Unione Europea-Armenia. Преминаваме към споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Армения. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против,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 Стигаме до 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54, 55 за, против, въздържали се, приема се. 56, 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега изменение 66. Трябва да направим електронна проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 68, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим електронно гласуване, въпреки че съм сигурен в резултата. Una coppa di champagne a tutti, se vinco io. Ако спечеля, чаша шампанско за всички. Липсват ни два гласа, моля ви. 31 за. Сега 69 за. Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да попитам дали резултатът от гласуването е същият както при предишния доклад. Je crois qu'on a voté d'une façon dans un rapport et, et de la façon opposée dans le мисля, че в предишния доклад гласувахме едно и също нещо, същото нещо по друг начин. Но не бяхме проверили на миналия доклад. Не, резултатът беше същия. И в двата случая се приема изменението, значи не сме гласували по обратния начин. Документът е на лице, а и секретарятът секретарятът потвърждава, там е 67, втора част, същото като в 68, втора част в този доклад и гласуваме по един и същи начин, приемаме ги. Добре, нотариусът се произнесе, въпросът е приключен, продължаваме. Сега изменение 69. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 70 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 72 за? против, въздържали се, приема се. 73. Не, извинете, се поправя председателят. 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. 77. За, против, въздържали се, отхвърля се. 78. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да проверим с електронно гласуване. Вие винаги може да предлагате електронно гласуване, но не мога да приема забележките на всички. Господин председател, при цялото ми уважение към нашите административни сътрудници, те не биват да участват в дебата, нито пък на глас да изразяват мнение за гласуването. Това е наша работа. Мисля, че точно същото им казах. Значи сега искаме електронна проверка, за кое предложение беше 78, нали? Добре. Електронно гласуване 78. Начало. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Сега се налага да проверим с електронно гласуване. Изменение 80. Начало на гласуването. Три гласа по-малко са. Край на гласуването. Саботаж на господин Галахър. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за. Добре, 82 електронно гласуване по 82. Но моля ви, давайте по-ясен знак с ръка. Иначе от тук наистина не може да се види кой как гласува.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 Начало на гласуването. Два гласа по-малко са. Край на гласуването. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ще направим електронна проверка за изменение 92, начало на гласуването. Липсват гласове. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против. Наистина и тук трябва да направим електронна проверка за 95, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 96. За. Против. Въздържали се. Приема се. И то с голямо мнозинство. 98. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и пет за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 въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против. Ще проверим начало на електронно гласуване. За изменение 4. Начало на гласуването.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 Adesso passiamo a... al, al grosso malloppo del, del Howitt. pian pianino, due Sì, Bene, a questo punto passiamo così. И така преминаваме, както се разбрахме в началото, към гласуване на доклада на Ричард Хауит. Postpone your flights. No. Отложете си полетите. Vi chiedo di collaborare, capisco siamo un po' stanchi, ma vi chiedo di collaborare. Не, много ви моля сериозно а, да давате ясен знак с ръка. Господин председател, не е зле да получим и по едно кафе. Знам, че навсякъде е сервиран но в залата още не е дошло кафето. Кофеиновото ни ниво е много ниско. Е, accetto la proposta è approvata, ma manca il caffè. Съгласен съм. Липсва ни кафе, да. Недостиг на кафе. Ще изчакаме малко. Е, колега Овид ке да интервенира. Please. Колега Хауит, искахте думата. Освен, както обичайно, за да изразя безусловната си подкрепа за казаното от господин Ван Орден, нека кажем, че 78-о изменение е оттеглено. Съгласието да се опомене доклада на Греем Уотсън за санкциите не е отразено в устните изменения – но това е съгласувано, така че аз го поставям на вниманието за гласуване от сега. А секретариатът ме уведомява, че устните изменения са подредени по реда на листата за гласуване, така че моята молба е да започнете с тях, за да не ги пропуснем. това край няма. Ние ги нямаме oral amendments. Имаме compromise amendments. А, имаме, имаме, имаме. Както беше казано,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 Bene, allora cominciamo. Добре, започваме гласуването. Изменение 34 за. Против, въздържали се, приема се. 35 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 1, разделно гласуване, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. Резултатът беше ясен, но добре, ще проверим. Гласуваме. Господин Галер. Abbiamo votato. Mancano tre colleghi. Трябват ни още три гласа. Край на гласуването. Мисля, че господин Галер непрекъснато подмолно работи против мен. 54. Извинете, 35. За, против, въздържали се, приема се. И, извинете, отхвърля се. Това беше 45. Сега преминаваме на 40. За, против, въздържали се, приема се. 42 и 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема с 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48, разделно класуване. първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се. Ще проверим начало на електронно гласуване по 51. Manca un collega. Chiudiamo la votazione. Още един глас.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 66 за, против, въздържали се. Много малко ръце виждам. Електронно гласуваме 66. Начало на гласуването. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Голямо мнозинство. Сега 67 за, против, въздържали се, приема се. 71. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се,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 Si, si passa all'81. Chi è a favore? 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за против, въздържали се, приема се. 92 за против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за против, въздържали се, приема се. 100. Mi manca il 100. Però c'è. Mi manca qui, ma esiste il 100, quindi metto in votazione. Не е записано, но е така. 100 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се 105 за, против, въздържали се, трябва да проверим. 105 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се. Виждам само три ръце. 116. Кой е за наистина? Против? Сега вече е ясно. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим електронно. Проверяваме електронно гласуване за 120. Край на гласуването. Приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, не е ясен резултата. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 133 за. Против. Въздържали се. Приема се. 134 за против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за. Извинете, казва председателят, устно изменение, заедно с компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 143 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Ще проверим. Моля всички да гласуват. Край на гласуването. Приема се. 145 за, против, въздържали се. Отново ще трябва електронно гласуване. 145. Начало на гласуването. Край на гласуването. 147 и 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, Искате да проверим ли? За 147 и 148. Електронно гласуване. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се. Отхвърля се 152 за, против, с устното изменение. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, Мисля, че е добре да направим проверка. Гласувайте, моля. Трима колеги не са гласували. Край на гласуването. За. Приема се 154 за, против въздържали се. Приема се 155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 165. Вържия за, против, въздържали се. Отхвърля се 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 11 за, 166. Добре, по 166 за, против,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 Приема се. 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 175. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 13 с устните изменения на две части по първата за. Против въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Компромис на изменение 14, отново на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 182 вържия за, против, въздържали се. Отхвърля се 184 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисни изменения 15. 184 проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 15. С устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 изменение за, против, въздържали се, приема се. 193, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Eh, io vi prego di aiutare. Моля ви, вдигайте ръка по-високо, защото иначе няма как да гадая по едната трета от вас, които вдигат ръка. на изменение 17. Изменение 194 всъщност. За. Против. Приема се. Компромисни изменения 17 за, против. Въздържали се, приема се. 198 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 199 за, против. Въздържали се, Приема се. 200 за, против. Въздържали се. Приема се. 18 изменение с устното изменение на две части по първата. Нека да обясня устното изменение. Става дума за следното. Добавяне на нещо за екзекуциите в Беларус – Беларус не е единствената страна, в която има екзекуции. И освен това, трагедията, която ни шокира в Беларус е от миналия петък, няма нищо общо с 2010 година. Обсъдихме това. Е, Съжалявам, че така се изказвате. Ясно е какви са правилата, че не можем да гласуваме за това, но аз лично като докладчик напълно подкрепям това изменение и за това ще помогна за изготвянето на пленарно изменение. Подкрепям, уважавам позицията на Алде, но все пак трябва да се погрижим това да влезе в крайния текст. никакъв случай не можем да приемем устното изменение. Ще видим дали ще можете да изработите нещо за пленарна зала. Компромисно изменение 11. На две части по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се.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 Електронна проверка по 215. Моля, гласувайте. Гласувайте по 215. Край на гласуването. Отхвърля се. 216. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. 219 за. Против. Въздържали се. Приема се. 220 за. Против. Въздържали се. Приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Двеста За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228. За. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 228. Край на гласуването. Приема се. 29-ти компромис на три части по първата. За, против, въздържали се, приема се по втората. За, против, въздържали се, отхвърля се по третата. За, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към 200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 въздържали се, приема се по втората, за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се. Само 4 души вдигнаха ръка. И така отново. 243 електронно гласуване. Chiudiamo la votazione. Vediamo. 244. Край на гласуването приема се. Про, за, против, въздържали се. Приема се. 246 за. Против. Въздържали се. Приема се. Quanta favorevole? 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Двести Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 компромис. Извинявам се, че отново ви прекъсвам за тази компромис. Устно изменение първо. Като цяло се договорихме какво да правим тук с НП и в 23-то изменение ще видите договорката между с НП по същия въпрос. За това предлагам да не се гласува това изменение. И ние в АЛДЕ подкрепяме това възражение срещу това изменение. Добре, в такъв случай по компромис на изменение 22 без изменението за, против, възражали се, приема се. С това преминаваме към 254 за, против, 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 23 с устно изменение. Няма възражение. Нека да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 9 и 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271. Добре, електронна проверка по предните две. Моля, гласувайте. Mancano dei colleghi? Chiudiamo la votazione. Край гласуването. Компромисно изменение 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. 276 за, против, въздържали се. Приема се. 277 за, против, въздържали се. Приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 285. Тук има един малък проблем. 285. изглежда, че има объркване. Гласуваме по 285 с устно изменение 8. Ако няма възражения за, против, възражали се, благодаря. Приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 287, моля гласувайте. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 288 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. 293. За, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се 297 за, против, въздържали се, отхвърля се, 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се 303 за, против, въздържали се, отхвърля се 304 за, против, въздържали се, приема се 306 за, Триста и четири електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 306 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Всички сме уморени, но ако не полагате усилия, ще стане по-дълго. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика. 307 за. Против. Въздържали се. Приема се. Винто, тук е фаворе? Компромисно 28. За. Против. Въздържали се. Прието. 330 за, против, въздържали се, приема се. 340 за, против, въздържали се, приема се. С устно изменение. Тук. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 320 за... А, добре, добре, да проверим. Но все пак, моля да ме разберете. Трудно се ориентирам, ако не вдигате достатъчно изразително ръка. Така, ще проверим 317. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. 320 за, против, въздържали се, приема се 322 техническо, да, 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 323 против, въздържали се, Да проверим. Твърде малко хора правилно вдигат ръка. 323. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Триста за. Моля. Против. Въздържали се. И очевидно се приема 328 за. Против. Въздържали се. Приема се. 326 за. Против. Въздържали се. Да, прекрасно. Това вече е по-ясно. 329 устни изменения. 327. За. Против. Въздържали се. Приема се. 329 осусно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 330 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 300 и 300. Започнете гласуването. Моля. Някои липсват, не са гласували. Прекратете гласуването. Приема се. 300, 300. 332 за. Против. Въздържали се, приема се. Е, почти свършихме, колеги. 3-3-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-3-3 за, против, въздържали се, приема се. 334 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против,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 От е, четвърто до 17 а, предлага колегата Танък да се гласува блок от целия блок за, против, въздържали се. Приема се до 17-то изменение. 30-то 30 компромисно за, против, въздържали се, приема се. И сега пак блок от 9.2, 9.8, 9.9 и 9-14, които са отбелязани в листата за гласуване, ако не възразявате. До 14 включително. Моля да гласувате за, против, въздържали се, приема се. И сега вече 15 за, против, Проверка. Започнете гласуването по електронен път. Изменение на Комисия за развитието 15-то. Двама колеги не са гласували. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Така, фен първо. За, против, въздържали се, Приема се. Разделно по 31 компромисно първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За трети страни, до трети страни. Не, не, сериозно, моля ви. Втора част от 31-во компромисно, моля ви, не се разсейвайте. Колегата Паска само това прави. Ви разсейва за против. Въздържали се. Отхвърля се. Така, сега гласуваме четвърто и пето заедно. За. Против. Въздържали се, отхвърлят се. Е, проверка. Втората част на компромисно. Това да... Четвърто и пето ли да проверим? Не. Втората част от 31-во. Добре, да, да, да дадем назад малко. Втора част по електронен път. Втора част от 31. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. Така, четвърто и пето са отхвърлени. Осмо. За. Против. Приема се. Макар и с малко вдигнати ръце. От 10 до 14 фен. Заедно, ако не възразявате. За. Против. Въздържали се. Отхвърлени са всички. С 15 за. Против Въздържали се, отхвърля се. Проверка иска някой. Гласуваме 15-то. Гласувайте, моля. 41 от 51 гласуват. Добре, прекратявам гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме заедно пак Амблок 17-то, 19-то, 20-то и 21-во, ако не възразявате. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Двайсти второ. 22, моля, за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 23-то, 24-то, 27-то, 29-то и 32 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 33-34 заедно за. Не, не, не. Добре, искате да ги разделим, добре. 3-3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3-4 за. Против. Въздържали се. Явно приема се. И крайно гласуване на текста за. Против. Не, нали, не, по електронен път, моля ви. Исках да ги видя как ще си вдигат ръцете. Така, по електронен път. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви за съдействието, колеги. Да си ходим вкъщи, казва колегата Паска. colleghi, we have to continue. Трябва да продължим, колеги. Моля ви, колеги, запазете тишина да продължим работата си. Бъдете така любезни. 18 точка Латинска Америка. Рикардо Кортес Ластра. Четири минути на докладчицата, понеже има и други неща, които трябва да разгледаме. Thank you, Mr. President. Our committee... Госпожа Андрикене. Благодаря, господин председател. Е, Комисията по развитието иска от нас становище по доклада и по собствена инициатива за нова политика на сътрудничество с Латинска Америка. Целта на доклада е да внесе принос към преговорите на поредното издание на инструментите за развитие и сътрудничество в рамките на финансовата рамка на Европейския съюз до 2020 година. А целта на нашето становище по този доклад е да даде насока предвид ролята на Европейския съюз като глобален субект и външен партньор на Латинска Америка. Влизането в сила на Лисабонския договор е най-важният жалон в позиционирането на Европейския съюз като значим участник в международното сътрудничество по 208 е, член от договора. Цитирам, намаляване и в дългосрочен план изкореняване на бедността. И тази нова роля на Европейския съюз се превръща в норма, както за висшият върховният представител на Съюза, така и за комисията. Аз акцентирам върху новите форми на сътрудничество с а, новите економически и политически сили в Латинска Америка. Подчертавам също така необходимостта от засилване на сътрудничеството между ЕС и Латинска Америка за постигането на целите на хилядолетието и особено за борба с бедността, създаване на заетост и приобщаване на маргинализираните социални групи. Целите на, на хилядолетието и по-специално осмата от тези цели следва да бъдат сърцевината на сътрудничеството с Латинска Америка. по тази осма цел се предвижда световно партньорство за развитие и Европейския съюз, заедно с Мексико, Бразилия и Аржентина в формата на Г-20 могат да намерят съгласие относно общи инициативи по тази цел. В проекта си също така Подчертавам позитивното интеграционно взаимодействие на регионално равнище, проистичащо от всеобхватните споразумения за асоцииране между ЕС и различните подрегионални групи. Тази връзка призовавам за създаването на визия за двустранно регионално сътрудничество с оглед на седмата среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на Латинска Америка и Карибския басейн и ЕС, която ще се проведе в Чили през януари 2013 година. Подчертавам също така значимостта на подкрепата на ЕС за интеграция на Латинска Америка, предвид отсъствието на цялостна политика и регионален подход от страна на ЕС към Латинска Америка в подкрепа на сътрудничеството Юг-Юг и междурегионалното сътрудничество в това число. В тази връзка аз подчертавам необходимостта за разширяване на политическия диалог ЕС Латинска Америка на различни равнища colleagues who actively contributed to the preparation of the draft opinion and... Благодаря на колегите, които ми помогнаха да изготвя проекто становището а, с своите изменения. Аз подкрепям повечето от тях. 19 изменения са внесени и още 8 устни. Лично аз съм автор на 4 изменения, тъй като съгласно правилника. Е, проекто становищата имат е, определен максимален обем, така че трябваше да посъкратя. Доколкото измененията е, обхващат различни въпроси, предлагам да се гласуват отделно, без да се търсят компромисни е, изменения. Още от сега мога да посоча някои изменения, с които не мога да се съглася. Първо, 11-то изменение, внесено от Улрике Луначек, което се предлага за ребалансиране на споразуменията с Латинска Америка, това не мога да го приема, тъй като споразуменията или вече са подписани, или са вход на договаряне и просто това е невъзможно. Същото мога да кажа и по 12-то изменение на колегата Майер. Не мога да приема и пето изменение, внесено от същия колега Вили Майер, в което се подчертава, че борбата с социално-економическото неравенство следва да остане основен принцип на стратегията за развитие и, и сътрудничество. В това изменение той говори и за социалната държава. И накрая, десето изменение не мога да приема, е, където се говори за някои спорни механизми за регионално сътрудничество, в това число Алба. Така че С това е, ми остава само да приканя колегите да участват в гласуването следващата седмица на 27 март, а Комисията по развитието ще гласува доклада на 31 април. Благодаря. Госпожа Менендес Дебале има думата за две минути. Госп... Благодаря, господин председател. Проекто де опинион. Първо искам да благодаря на докладващата за това становище и да я поздравя, защото то отразява стратегическия характер на политиката на сътрудничество на Европейския съюз с Латинска Америка. Искам да благодаря за доброто сътрудничество. Благодарен съм също така и за това, че секретариатът прие моите е, предложения за изменения, защото първоначално стана техническа грешка и те не бяха приети. Европейският съюз дефинира политиката си на сътрудничество с Латинска Америка в сътрудничество с нашите партньори от страните от Латинска Америка. Интеграцията трябва да продължи въпреки трудностите, които среща тя, защото ще допринесе до по-логично и по-балансирано провеждане на сътрудничеството. И накрая искам да благодаря на комисията за регламента за реформиране на общите митнически преференции но и да направя забележка, че очевидно забравя стратегическия характер на нашите партньори от Латинска Америка, защото се оказва, че много от тях не, получа, не попадат под действието на този инструмент. Освен това искам да спомена търговското споразумение между Европейския съюз, Колумбия и Перу. То ще допринесе много за по развитие на тези две страни. Освен това ще добавя, че комисията и службата за външни действия трябва да предприемат доста повече усилия, за да може да има споразумение за асоцииране с общността на латиноамериканските държави изобщо. През 2015 година Европейският съюз вече няма да бъде основен търговски партньор на Латинска Америка, ако продължаваме така. С други думи, трябва да положим усилия, за да засилим присъствието си там и да не ни изпревари Китай. Успоредни с това, колкото може по-бързо, трябва да сключим споразумение за асоцииране с страните от Меркосур – това имах да кажа и още веднъж благодаря на докладващата и поздравления. Председател, благодаря. Сега господин Салафранка, две минути. Благодаря, господин председател. Просто исках да поздравя докладващата за добре свършената работа. Смятам, че във време, в което Европейския съюз преживява тежка криза, стратегическото сътрудничество с латиноамериканските и карибските страни е от изключително значение за брутните вътрешни продукти на тези страни. Преждеговорившият вече каза кои са основните проблеми на дневен ред. Сега имаме глобален дневен ред и се нуждаем от съюзници в световен мащаб, за да подкрепят този наш дневен ред. В този смисъл политиката ни по отношение на Латинска Америка е изключително важна. Аз също искам да изразя загрижеността своята и на моята политическа група по отношение на това, че някои от страните не попадат под действието на инструмента за сътрудничество и развитие. Надявам се, че с това становище ще допринесем за това сътрудничеството, е, сътрудничеството с тези страни да получи подобаващо внимание. Благодаря. Председателят, благодаря. Авторката на становището иска ли да добави нещо? Добре, в такъв случай благодаря. На 27 март ще бъде гласуването. Консултива del collega Robert Goebbels sulla prima riunione интерпарламентаре. е докладът на господин Гебелс за първото между парламент парламентарно а, заседание. Имате думата. Мерси, президент. Euh, Благодаря, господин председател. Като първи заместник председател, тук представлявам Вернер Ланген, и а, искам да кажа следното. За първи път Европейския съюз изпрати делегация в Миянмар. Това беше точно след а, а, падането на стария режим, идването на власт на новия президент. Сега няма да изреждам абсолютно всички срещи, които проведохме. Естествено, срещнахме се с президента, срещнахме се с председателите на двете камери на Народното събрание, Националния парламент, срещахме се с министри и имахме възможност за малко повече от час да се видим с госпожа Ан Сун Ки Както знаете, тя е носителка не само на Световната награда за мир, а и на наградата Сахаров. Там я наричат Лейди и ние отправихме към Лейди покана от името на нашия председател Мартин Шурц, Шулц в най-скоро време да посети Европейския парламент, за да получи наградата си. Трябва да кажа, че властите на Миянмах се намират на етап, който до някъде напомня на перестройката на Горбачов. с други думи, страната се открива, но наистина на съвсем малки стъпчици – Е, видяхме е, как е устроен парламента. Има две камери Сенат и Камера на представителите. Изборите, които са били проведени, не са били кой знае колко демократични, трябва да се каже. защото избирателният закон е такъв, че най-голямата партия отново успява да спечели 75% от местата в двете камери на парламента. А партията на госпожа Ансун Ки бойкотира изборите именно поради тази причина. От тогава обаче все пак възниква впечатлението, че има известно сближаване между Лейди и президента. Euh, Защото трябва да ви кажа, че напоследък казва по някоя и друга добра дума за президента Ансунки. Около 6000 политически затворника са били пуснати на свобода, правят се опити за сключване на а, мирни споразумения с различни малцинства в страната, които са в война или помежду си, или с централния режим и то а, а, или с самия режим. Сега, на 1 април ще се проведат нови е, избори за 48 от местата в е, по-важната камера на парламента и 8 места в горната камера. Тези 48 места в долната камера се освободиха, тъй като комунистическите депутати, както и в някои европейски страни, например Франция, а, отидоха в правителството. Сега госпожа Ансонки се кандидатира, разбира се, нейната партия също се кандидатира и остава да изчакаме какви ще бъдат резултатите. Има и други партии, естествено, които ще участват в избор, изборите. С госпожа Ансунки ние успяхме да се срещнем и тя ни каза, че предстоящите избори че има всички изгледи е, предстоящите избори да преминат свободно, тъй като ще бъдат под международно наблюдение. Друго, което искам да кажа, е, че по време на срещите и разговорите си в Миянмар постоянно питахме защо страната не желая да покани чуждестранни наблюдатели на изборите. Миналата седмица обаче режимът взе решение да покани наблюдатели от съседните азиатски страни, САЩ и Европейския съюз. И трябва да ви кажа, че е необходимо колкото може по-бързо да организираме наблюдателска мисия, може би с помеща на е, посолствата на Европейския съюз в региона. Смятам обаче, че непременно трябва да откликнем на тази покана. Сега достигам до най-деликатния проблем. Ясно е, че Миянмар е далеч от идеалната демокрация – Изборите обаче по всяка вероятност ще доведа до това някои от членовете на партията на госпожа Сунки и самата тя да бъдат избрани, което ще промени обстановката. Все още обаче има 161 политически затворници, които не са освободени, тъй че ще трябва да предприемем нещо, за да окажем натиск в това отношение. Най-важният проблем обаче е проблемът на, с санкциите, наложени от Европейския съюз след съответното решение на САЩ, помните, срещу предишния режим. Смятам, че посланниците на Европейския съюз, с които се видяхме, те са в региона и в Тайланд, от разговорите, които водихме с тях, се оказва, че не са постигнали кой знае какво, не са се стреснали генералите да освободят политзатворниците. затворниците а, има една нова столица на стария режим, която леко прилича на палатите на Чаушеско в Букурещ. Само, че още по-мегаломанско. Има министерства, президентски палат, хотели, свързани помежду си с аутобани, които водят право в така наречения парламент И те са с, с десетки платна за движение което, се оказва, което показва, че генералите винаги са имали достатъчно пари, за да осъществяват мегаломанските си архитектурни амбиции. Ние наложихме оръжейно ембарго Очевидно обаче генералите продължават да имат достатъчно пари, за да си купуват оръжие в Китай или другаде. Така че това, което искам да кажа е, че ембаргото не постигна целта си. Единственото изключение, може би, бяха мерките против е, текстилната индустрия в Миянмар. Нямаше общи преференции по отношение на Европа, т.е. те бяха отнети. И 400 000 души, които работят, от 400 хиляди души, които работеха в тази индустрия, са останали 80 хиляди, като тези, които са загубили работата си, са предимно жени. И това се дължи не на ембаргото на САЩ и Европа, а на кампаниите на някои неправителствени организации, които говореха за експлоатация на детски и женски труд. Сега обаче тези уволнени жени, според едно изследване, виждат единствената си альтернатива в проституцията. Тъй, че санкциите трябва да се отменят колкото може по-скоро, още повече, че страната е на път да се обнови. Китай, Хонг-Конг, Южна Корея, Виетнам и Индия – оказват економически натиск в страната. Изброените страни са наистина вездесъщи. Малкото фабрики, които са останали в Миянмар, са преди всичко китайски или пък на другите страни от, от тези, които изредих. Тъй, че е крайно време да имаме редовни търговски и економически взаимоотношения с Миянмар. Говоря не само за нефта. Шеврон още са там и е, благодарение на тях генералите печелят. Председателят, благодаря ви. Искам да припомня че в 11.20 ще дойде норвежкият министр. Сега госпожа Лохбил. Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на председателския съвет, който ми даде в качеството ми на председател на Комисията по човешки права да участвам в тази делегация. Няма да повтарям а, казаното от господин Гебелс, но наред с политическия и економическия проблем трябва да се посочи и ситуацията с човешките права. 95% от населението в селските региони няма електричество, до голям процент от децата са недохранени. Тъй, че положението е катастрофално. Що се отнася до политическите реформи, да, създаден е парламент, правят се опити за изграждане на демократични структури. Имат обаче конституция от 2008 година, която дава всички права на военните, дава им право и да се издигнат над закона, въвеждайки извънредно положение. Всички министри, с които говорихме, с едно изключение, то, е, всички министерства, които пос, посетихме, е, са населени с е, бивши военни. Е, единствено с министъра на търговията не можахме да разговаряме, а ще ще бъде много интересно, защото той е в списъка на корумпираните лица, защото има и свои частни взаимоотношения с Европа. Така че въпросът е дали тези военни, които се делят на реформатори и хардлайнери, ще е интересно да се видим дали реформаторите ще могат да отнемат привилегиите и властта на хардлайнерите. Непременно трябва да наблюдаваме това, тази борба. Видяхме, убедихме се, че тук и там има воля за реформи, но липсва ноу-хауто за провеждането им. Що се отнася до човешките права, санкциите на Европейския съюз са обвързани с безусловното освобождаване на всички политически затворници. Повечето от тях са пуснати на свобода но им е поставено по условие да не се занимават с политическа дейност. Напоследък има повече свободни медии, това е чудесно, но същевременно чуваме, че се отказват визи на европейски журналисти и те са принудени да пътуват като туристи е приятен закон, който дава възможност за създаване на синдикати, което също е добре, но принудителният труд продължава да съществува е да, не в текстилните фабрики, но все пак не забравяйте, че това Мянмар е единствената страна, осъдена от МОД, именно защото редовно се използва принудителен труд, като разбира се лицата, които са експлуатирани са от малцинствата и работят за военните. Създадена е национална комисия, комисия по човешките права. Тя се подкрепя от Европейския съюз. Това е чудесно но тя трябва да заработи. А сега за етническите конфликти, впрочем, скоро ще чуем норвежкия представител. Норвежкото пред, е, пред, е, пред, правителство подкрепя процеса но е, най-острите конфликти в някои региони в Миянмар все още не дават изгледи да бъдат решени. Тъй, че впечатлението ни тук не е много положително. Тъй, че от гледна точка на спазването на човешките права е прибързано да се отменят санкциите. Нека да изчакаме изборите. Нека да изчакаме да бъдат освободени всички политически затворници а, и да се сключи примирие с всички етнически групи. Иначе ще премахнем санкциите, а резултат никакъв. Chiedo alla collega Gomez di essere molto breve perché c'è il ministro alla porta. Госпожо Гомес, имате думата, но имате предвид, че министъра чака. Съгласна съм с казаното от колегата Лохпилер. Трябва да насръчим този процес на отваряне. Ясно е, че става дума за изграждане на демокрацията. Това е дълъг процес. И така трябва да се насърчи това отваряне. Смятам, че трябва да сме внимателни, трябва да намерим начин да наблюдаваме изборите, без същевременно да компрометираме своите стандарти за избори, които няма как да се приложат за е, изборите на 1 април, защото посещението, поканата дойде едва сега Тоест е, нямаше как да присъстваме на целия процес. Така че трябва да се приеме, че изборите няма да са истински демократични а, е, ни, и че тяхното наблюдение няма да е пълноценно, но все пак това са някакви избори. Трябва да се заложат и конкретни условия и показатели за изпълнение. Аз смятам, че търговските санкции трябва да се премахнат, защото те имат по-скоро отрицателни последици. Но всичко това трябва да се свържи с ясни условия за нашите собствени фирми, защото това е една много богата страна. Има нефт, е, минерални залежи и прочие. Така че трябва да има специални условия за корпоративна отговорност за нашите фирми. и да се потърси отговорност на онези, които са отговорни за политическата ситуация. Трябва да се освободят политическите затворници, да се намери мир с етническите малцинства и да се направи е, всичко възможно, за да се елиминира принудителния труд. Трябва много внимателно да работим, за да не загубим инструментите, с които разполагаме, да има ясни условия, които се поставят и да има ясни показатели за изпълнение. Те първа покълва гражданското общество в страната и трябва много активно да му помагаме. И така, в началото ще трябва да се ангажираме с гражданското общество в Бирма, да ги подкрепяме. И тук в включваме Ян Сан Сукю. Уважаваме много, но самия факт, че тя е била изолирана толкова много време, е възможно до някъде да е ограничил начина и на мислене за това какво може да е по-ефективно, така че трябва да помагаме и на нея. Благодаря, колеги и министъра на външните работи на Норвегия ни чака пред вратата. Позакъсняваме, така че а, е, просто трябва да спрем и да поканим министъра, за да бъдем любезни. entrati. Eh. No, sono tutti deputati, non sono Bene, colleghi, ci scusiamo con, con il, il ministro per il ritardo. Благодаря много. Извиняваме се, господин министр, за това леко закъснение, нека незабавно да преминем към размяната на мнения с господин Стор, министр на, вътрешни, на външните работи на Норвегия. Ще говорим за далечния север, сътрудничеството с Русия, енергетиката и ресурсите. Ще говорим за арабската пролет и за събитията в Близкия изток. И така. Добре дошъл господин министр. Председателят на нашата делегация за Норвегия Пада Коп Приветстваме и него. Знам, господин министр, че ви е пълна програмата – по време на това посещение в Брюксел, така че много се радваме, че можахте да дойдете и тук. Наскоро посетихте страните от Близкия изток, след това заедно с Леди Аштън. Работихте по въпроса за далечния север, говорихте и за даряването на средства за помощ на Палестина в рамките на групата на делителите за Палестина – И разбира се, всичко, което може да направи норвежкото правителство, за да се постигне мир и стабилност е добре дошло. Ще говорим и за Русия, и за енергетиката, ресурсите, както казах, за арабската пролет, за следващите стъпки в Магреба и на други места. Преди да дам думата на министъра, нека първо да дам думата на господин Галахър, който иска да ви приветства, предполагам. Uh, Благодаря много, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност като председател на парламентарната делегация, която представлява Европейския парламент в отношенията му с Норвегия, да се изкажа. Много се радвам, че министър Сторе, е, министър на външните работи на Норвегия е сред нас. Економическите отношения с Норвегия е, са много важни за Европейския съюз. Работим заедно и в Норвегия се полагат много усилия, за да се прилага правото свързано с Европейската економическа зона. Често работим заедно, срещам се често с вашите колеги, господин министър, и тук, и в Норвегия. Срещите се провеждат редовно в най-различни формати, включително и в формат съвместна парламентарна асамблея. Сега внимателно следим процеса на преглед на Европейската економическа зона по отношение на Норвегия. Докладът вече излезе, но все още не сме имали време да го прочетем в най-големи подробности. Запознали сме се добре обаче с неговото обобщение – в началото на май ще има и среща в Исландия и ще се обсъжда далечния север. Тема, която за нас е много важна и за това ще продължим да работим с Норвегия по тази тема. През ноември миналата година Норвегия подкрепи постоянния статут на наблюдател за Европейския съюз в Арктическия съвет. все още не сме постигнали тази цел, но Норвегия многократно подчертава подкрепата си за нас и темата бе обсъдена и в Осло през април миналата година, където приехме резолюция за далечния север. Тази резолюция приветства становището на Европейския парламент, че е необходима устойчива политика за далечния север и е, отново се обсъжда темата за искането на статут на наблюдател за Европейския съюз. След две седмици се срещаме отново, по-късно ще се срещнем в Акарари, в Исландия. И накрая, господин председател, ролята на Норвегия като основен партньор в областта на енергетиката и като доставчик на нефт и газ за Европейския съюз е особено важна сега, когато има нестабилност в Близкия изток и Африка. Благодаря ви отново. Добре дошъл в Брюксел, господин министр. You, благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, че ме поканихте. За мен е голяма чест, че мога да говоря пред вас. За мен е от значение, че един министр от е, Норвегия може да говори пред Европейския парламент за Северна Европа и за Северна Африка, а вие представлявате всички страни помежду тези две зони. Дами и господа, Нека първо да, да помислим за това как е, изглежда далечния север. Е, далечния север е по-скоро не географско понятие, а политическо понятие. нека първо да поговоря за отношенията между Европейския съюз и Норвегия. Благодаря ви много, господин Галахър, за информацията. Добре отчертахте близостта, която съществува между нас. Сътрудничим си с Европейския съюз, имаме много споразумения с него. Най-важното от тях е споразумението за Европейската економическа зона. То създава равнопоставеност на вътрешния пазар, на равнопоставеност между Норвегия и вътрешния пазар на Европейския съюз и създава економическа интеграция и отношенията ни е, с Европейския съюз представляват по-голям обмен, отколкото тези на Европейския съюз с Индия и с Япония. Сътрудничим си в областта на сътрудничество и в други области. Норвегия носи и своята отговорност за солидарност към европейските държави членки чрез грантове по европейски в рамките на Европейската економическа зона, които се използват за економическо и социално развитие. Вчера подписахме меморандум за разбирателство с Румъния до 2015 година. Работим по такива меморандуми и с други страни. Милиард 1,8 милиарда евро ще предоставим а, за различни страни в Европейския съюз за подкрепа на гражданското общество, демокрацията и други а, програмни области. Приветстваме и гражданите на Европейския съюз, които имат желание да работят в нашата страна. И е, на глава от населението ние сме страната, която получава най-много е, желащи да живеят и работят в Норвегия. 900 страници е докладът е, господин Галахър, така че ясно е, че няма как да се прочете е, напълно целият, но тук е, са важни споразуменията. Да е, и всъщност ние сме много добре интегрирани. Важно е, че има полза за всички от е, гледна точка на економическото развитие и от гледна точка на други аспекти. На сега, що се отнася до енергетиката, предоставяме 20% от е, природния газ в Европейския съюз и продължаваме и възнамеряваме да продължаваме да сме надежден доставчик. Работим и по възобновяемите енергийни източници. Дами и господа, през 2008 година говорих пред вашата комисия, на когато се обсъждаше въпроса за далечния север. И много силно Искам да подчертая значението на тази тема. Говорих за нея в Тексас, в Япония, в Китай. Светът гледа на север, защото всъщност север, на далечния север ни свързва. Е, много ясно е защо това за нас е важна политика в областта на външната политика. Има няколко посоки, е, където нещата се променят. На, на изток, на юг и на запад е, от Норвегия нещата са горе-долу стабилни, но ако погледнем на север, е, там се виждат най-сериозните последици от промените в климата. Много малко хора живеят на север от Арктическия кръг, но там има много информация за промените в климата. Могат да се отворят нови пътища за транспорта, могат да се, е, може да се отвори достъп до нови природни ресурси, но също така е, планетата е много уязвима. Посетихме северната част на Норвегия, където обикновено по това време всичко е сковано в лед, е, и се оказа, че няма лед. 10 градуса по-високи от е, обикновеното със средните температури и е, арктическият лед се оттегля на север. Променят се значително климатичните системи. И така промените в климата засягат много сериозно този регион и е, неговите ресурси. А, е, сега друг важен въпрос е и Русия. Тя се променя през последните години и все още продължава да се променя така, че тя също е една от променящите се зони на север от нас. Трябва да се обмислят всички интереси в този регион. Миналата година говорих по въпроса за това дали има правен вакуум за севера, защото трябва да знаем точно каква, какво е правното основание за вземане на решение. Нещата се промениха през май 2008 година се прие декларацията Илуисе от Гренландия и там се заяви твърдо, че морското право е приложимо и за Арктическия океан. Арктическият океан не е по-различен от другите океани. Отгоре има лед, но от е, страни на този океан има големи страни. Русия, Канада, Гренландия, Норвегия. Така че много ясно заявихме това в съобщението за арктическия регион. Имаме множество документи, е, очертаващи политиката и а, все повече се уточнява политическата и правна рамка за Арктически океан. Така че няма надпревара за Арктика. Идеята за надпревара предполага, че има една ничия земя, която ще стане собственост на онзи, който първи стигне до нея. А, всички си представят как руснаците ще заблудат знамето си на Северния полюс. Добре, но нали един норвежец вече го направи преди много години. Това прави ли Северния полюс норвежки? Не по никакъв начин. Има обаче много търговски фирми в държавите членки, които искат лицензи, но няма правен вакуум. Последният спор между Норвегия и Русия бе разрешен миналата година, когато се договорихме за ограниченията в Баренцово море. Има изключително малко спорове между арктическите страни по отношение на границите, ограниченията и принципите. Така че вече имаме добра основа. От там нататък трябва да се натрупат повече знания за този регион. Знанията трябва да са основата на нашата стратегия и затова трябва да подкрепяме научните изследвания, както и приложната наука, за това как може да се управляват дейностите на север. На 78-я паралел имаме един университет с 350 студенти, половината от тях са а, чуждестранни студенти и разполагаме с изследователски центрове на представляващи Германия, Франция, Индия, Корея, Япония, Китай и много други страни институции. Трябва да подхождаме към Антарктида от гледна точка на натрупването на научни познания. Също време, но от гледна точка на политическата отговорност разполагаме с Арктическия съюз, орган, който преди 10 години не беше познат. Най-големият ни проблем сега е точно обратният. Как можем да се справим с огромния интерес, който се проявява към Арктическия съвет и така в Турнсо, Северна Норвегия, се създаде постоянен секретариат на Арктическия съвет. И е, също така е, ще обмисляме кандидатурите за постоянното, е, постоянния статут на наблюдател, които се получават. Една такава кандидатура е подадена именно от Европейския съюз и ние подкрепяме. Сега по промените в климата. Пермафростът се свива, и по-малко от 50% от леда в Арктическия океан е на повече от две години. Става дума за 45 квадратни километра, които се оголват всяка година. и оголването напредва. Арктика е лаборатория за изследване на промените в климата и на глобалното затопляне. Затова е много важно да се разбере какво се случва, как се топи леда, как реагират океаните, как реагират океанските теше, течения. И тук Европейския съюз е един от големите участници в изследването на Арктическия океан. има много проекти по седма рамкова програма за дълбоководните екосистеми, за точката на необратими промени за Арктика и прочие. Също време има и големи минерални ресурси, които могат да доведат до големи печалби. Бренцово море е основен източник на много важни материали. Отварят се и нови а, маршрути за транспорт. Вече а, Поне половината година може да се е, преминава през тези маршрути и да, се спестяват е, близо 40% е, от разходите. През 2011 година 38 кораба използваха този маршрут, пък през Суетския канал минаха 18 000 кораба, така че виждате разликата е много голяма, но лека по лека се напредва. Някои пътуват от Азия до Европа, други от Европа до Азия, но най-големият трафик ще бъде а, към арктическите води и обратно. А, също така има риболов, аквакултури и изобщо голям а, потенциал за човечеството, ако се управлява добре. Също така, Има и морски и океански видове, които са дълбочинни и които могат да са от голяма полза за хората поради е, своите е, медицински характеристики или като храна. Така че тук се пише историята на човечеството. Много често е, човечеството опустошава ресурсите, но това не е, е непременно съдължително да се случи и тук моята страна, когато даваме лицензии за проучвания, те могат да се използват от международни фирми. Моята позиция, дами и господа, е, че в далечния север Европейския съюз и Норвегия имат съвместни региони. Ето, например, Баренцево море е нов енергиен регион, е нов регион за енергийни доставки. И така, то може да е много важно за допълването на ролята на Норвегия като партньор за енергетиката на Европейския съюз. И тук е много важна бъдещата роля на природния газ и във вашия дебат в тази промишленост има нужда от предвидимост. Интересуваме се и от бъдещето на суровините, от проучването на суровините и внимателно следим европейските иновационни програми за суровини. Надяваме се, че така ще може да се увеличи участието на Норвегия в научните изследвания в Европа. Нашата амбиция е да използваме максимално възможностите на далечния север, като същевременно управляваме добре риска и а, спазваме мира. По никакви причини в Арктика не трябва да се използва военна сила. Можем да осигурим сигурност по стандартни канали. И там напрежение при транспорта, например, няма. Русия е най-голямата арктическа страна. Тя има 50% от е, арктическото крайбрежие и е един от огромните фактори в оформянето на арктическата политика. Арктическия океан бе важен в студената вода, война, извинете, но трябва да актуализираме е, начина по който възприемаме географията на света. Норвегия е член на НАТО, ние сме съседи на Русия и в Арктически океан имаме много общи интереси. Трябва да работим по тях отговорно. През 1990 година е, по нашата по нашата 200 км граница а, с а, Русия имаше само един пункт, после пунктовете се увеличиха. Извинете, прекосяванията на границата се увеличиха а, до 200 хиляди. Така че, очевидно, развиваме нормални а, добросъседски оточнения. Дали е, отношения. Дали е, те ще се е, доразвият по време на моя мандат, все още не се знае. Но все повече руснаци идват да учат в Норвегия. Това е най-голямата група чуждестранни студенти. И след 40 години преговори успяхме миналата година да договорим морската си граница с Русия. Иначе земната граница е договорена от 1926 година насам. Ще настояваме за последователност, за признаване на позициите и за отворен подход за задълбочаване на отношенията с Русия. С това приключвам уваните си думи за далечния север. Очаквам вашите въпроси, а след това ще говоря и за севера на Африка. Но нека първо да кажа следното. Всеки гледа света от собствената си камбанария. Говорих за това в Хумболтския университет миналата година. Господин министр, вие говорите за Далечния изток. За мен Далечния изток е Шлесвиг Холштайн. Далечния север, извинете, а, е Шлесвиг Холштайн. Така че просто искам да кажа, че това е един нов център на геополитически интерес и ние като политици сме отговорни за неговото безопасно управление. Сега преминавам към Северна Африка. Вчера тук в Брюксел председателствах годишното пролетно заседание на специалния комитет на донорите на палестинската администрация. Основното предназначение на този комитет, който между другото е единствения официален формат, в който и палестинската администрация и Израел са постоянни членове, е да подпомогне е, е, палестинската администрация да изгради е, стабилни жизнеспособни държавни институции, да продължи по пътя на реформите и гарантира устойчив растеж. Накратко, според мен текат два процеса. Единият е отгоре надолу на договаряне на решението, е, основано на двете държави, в изпълнение общо взето на споразуменията от ОСО. Този процес е работа на двете заинтересовани страни с подкрепата на квартета и в рамките на квартета най-вече Съединените щати. Този процес е в застой, госпожи и господа. Е, спряле, макар и йорданските ни приятели да полагат усилия, просто нещата не вървят. Това е процеса отгоре надолу Онова, с което е натоварена Норвегия, е процесът отдолу нагоре. Изграждане на институциите, упорстване по пътя на реформата, подкрепа за економическия преход, така че ако един ден се появи държава, тя да разполага с управляващите институции. След като и така, след като държавните институции бъдат готови, може да се появи и държава. За сега обаче държавотворческият процес е в застой. А междувременно е, към палестинската страна се постига огромен успех в институционалното изграждане. Миналата година тук в Брюксел, е, е, възоснова на оценките на Световната банка, на ООН и на МВФ, стигнахме до извода, че е, тези институции са на прага на, на модерността, на, на, на, на прага на способността си е, да управляват една държава. Днес изводът е положителен, в смисъл, че палестинските институции вече управляват обществените услуги. А какво да кажем за банковото дело? Много европейски банки могат да завидят на стабилността на палестинските банки. Идете и вижте. Впечатляващо е това. В същото време, е, палестинската администрация все още не може да мине без е, донорска подкрепа. Но аз е, не веднъж съм казвал, а вие добре познавате министър-председателя, палестинската администрация. И, и те са на това мнение, и аз съм на това мнение, че те могат да се справят без помощ. Това са хора работливи, упорити и могат да се справят и без нашата подкрепа, и то прекрасно, а парите ни ще отидат там, където са най-необходими. Все още обаче това не е възможно. Не можеш да управляваш економика, когато си в условията на окупация, когато данъчните приходи е, отиват в друга държава и от време на време се връщат там, където трябва. Не може да се управлява економика с е, заграждения, е, пропускателни пунктове и, и прочее по пътищата. Ето защо подходът отгоре надолу трябва да тръгне напред. И сега аз съм особено загрижен. Световната банка и МВФ, добре ги познавате, те никога е, е, не предпочитат да финансират държавния сектор. Но, що се отнася до палестинската администрация, те са категорични. Ако финансирането за основните палестински административни институции спре, те ще изпаднат в колапс. И ето защо Европейският съюз е най-големия донор на палестинската администрация. Норвегия се намира близо до, до това на, на, на второ място. И вече, прочем, зависимостта е, на палестинската администрация от чуждестранна помощ е сведена от 2 милиарда на 1 милиард, което е впечатляващо. И благодарение на социалния диалог е, с социалните партньори в Палестина, той провежда бюджетни корекции, подобни на онези, които се провеждат в е, Европа по-настоящем. И то без какъвто и да било достъп до средства от МВФ. Така че трябва да се върви нататък към укрепване на институциите, към деполитизирането им аз тук не засягам големите въпроси за Близкия изток, тъй като това е, надхвърля мандата на донорския комитет. Разбира се, ние категорично трябва да заклемяваме всякакви актове на насилие. Израел има право да се защитава. Трябва да заклемяваме ракетните нападения. Разбира се, и е, селищата, които са незаконни съгласно международното право. Но това по други аспекти на външната си политика – а, а, а тук, в рамките на комитета, целта ни е да подкрепим институционалното изграждане. И накрая, господин председател, за арабската пролет, която ние, както и вие, следим внимателно. Изводът ни е, че е, процесът ще тече поколения напред. Това е безпредседентен случай в историята на този регион на промяна отдолу нагоре. Каква демокрация ще се породи? Да, ние виждаме революцията, раздвижването отдолу нагоре срещу злоупотребата с властта, срещу корупцията, фаворитизма и за правата на човека. И вече в рамките на тази голяма история се появява специфика. Когато народът се възправи срещу тираните, те падат. В Мубарак, в Египет, в Йемен, в Либия и в Сирия ще стане същото онези страни, които отрано тръгват по пътя на реформата, да вземем Марокко, Тунис до някъде, се справят без е, такива сътресения. Но е, ние е, трябва да се справим от своя страна с проблема за отношението на Европа към либералния ислям. И предизвикателствата са сериозни. Помнете, арабската пролет не започна в Тунис, започна в Алжир в края на 80-те години на 20 век с катастрофални последици, гражданска война, 150 хиляди души е, загинаха. Така че политическият ислям, как ще гледаме на него и как той ще изпълни своята отговорност. И моят отговор е такъв с всички оговорки, разбира се, трябва много активно да работим с политическия ислям. Преди няколко години влязох в контакт с Ислямското братство. След няколко седмици ще приемем в Норвегия египетска делегация на най-високо равнище, тъй като египетската страна желая да се запознае с нашия социален модел, без да храним каквито и да било иллюзии, че този модел може просто да бъде заимстван. А, но при всичко това, е нещо, което не подлежи на, на преговаряне, на договори и на, на преговори, са правата на човек. Свободата на изразяване на мнение, на, на сдружаване, равенството на мъжете и жените. На тази основа обаче трябва да подадем ръка на арабския свят. За разлика от 80-те години на миналия век, днес економиката е глобална. И ако не могат да се справят економически, тези страни или ще се превърнат в Северна Корея, или в противен случай ще трябва да се интегрират. За да се интегрират, економиката трябва да е прозрачна и некорупционна. Е в Египет армията по оценки владее 40 до 50% от економиката. Това едва ли е устойчиво. Преди е, да преминете към моята точка от дневния ред, е, знам, разговаряхте за Миямар. Посещавал съм Миямар. Е, и впечатлението ми е същото. Генералите в Миянмар имат альтернатива. Или да затръщнат вратата пред останалия свят и да се превърнат в Северна Корея, или в противен случай да решат вътрешните си проблеми и да се модернизират. Трети път няма. И един шофьор на, на такси в Кайро, който отвежда туристите до пирамидите, все още няма клиенти. И ако тези таксита не се напълнят с хора, ако плажовете отново не се напълнят с хора, економиката на Египет няма да процъфти. И разбира се, ние не бихме могли да инвестираме в тези страни, ако нямаме уверението, че средствата ще бъдат изразходвани правилно и добросъвестно. В това отношение, разбира се, Европейският съюз е, има ключова роля и аз се надявам, че той ще я изпълни. Сирия, подходът ни е същия. Норвегия активно участва в военната намеса е, в Либия. Смятаме, че този вариант обаче не е подходящ е, за сирийския случай. Е, категорично подкрепяме подхода на Арабската лига и насърчаваме съвета за сигурност на ОНЕ да се нагърби изцяло с отговорността си. Ето това е, господин председател, обзорът от норвежка страна на севера на Европа и севера на Африка. Благодаря. Това беше много, много интересно изложение. Сега пристъпваме към въпросите по списъка. Колега Гомеш. Благодаря ви, господин министър. От севера поя, повя е, свеж вятър. Е, е, надявам се по-честичко да водите със себе си е, Лейди Аштън. Е, и на север, и на юг е, определено от това има полза. Е, е, има полза от е, вашия подход, е, от, от вашата готовност наистина да търсите промяна. И между другото, позволете ми да отправя благодарност към вас, към, към Норвегия. Аз се възхищавам от принципната външна политика на вашата страна и съм се убеждавала в това лично. Благодаря ви също така за подкрепата, която оказвате на Европейския съюз за преодоляване на последиците от кризата. Само бих направила оговорката, че би било много полезно, ако вашата загриженост по отношение на борбата с корупцията, да кажем в арабския свят, би се наложила и, и, и в Европа. Би трябвало да говорите е, с е, европейските си партньори за това, тъй като голяма част от днешната финансова криза се дължи, е, ако не на корупция, фактически на тотално дерегулиране, което в известни случаи е равносилно на това. Португалия, страната от която съм, прочим, е характерен пример. И тук, разбира се, въпросът за данъчните убежища, за избягването на данъци. Надявам се Норвегия да е, бъде водеща сила в това отношение, както в много други отношения, що се отнася до урегулиране на световните дела. Онова, което ни казахте за Арктика е, е много впечатляващо. Наистина и, и ние задължително трябва да научим повече от вас както за перспективите, така и за препятствията. Можете ли да ни кажете повече? Вие казахте изменението на климата е едно от предизвикателствата. В Съединените щати обаче, е, във връзка с предизборната президентска кампания, но казва се, изменението на климата е табу. Дори сред прогресивните, така да ги наречем, политически сили на Съединените щати, не се подхваща този въпрос. Съединените щати просто си затварят очите, а знаем, че Съединените щати са сериозен фактор в Арктика. Русия. Моля ви да, да доразвиете представата си за по-нататъчния политически напредък в Русия. Стават разни неща, хора излизат по улиците, протестират, но пък от друга страна господин Путин отново е седнал на трона. Така гледате на политическите промени за напред в Русия, как се, би се отърсила Русия от а, своята олигархия. И как всички ние бихме могли да способстваме а, и да се предпазим от погрешни стъпки. По-нататък споменахте Бирма. Е, Вчера говорихме тук за Ирак и знам, че Норвегия играе своята роля и там. Става въпрос за беженския лагер Ашраф, което не е най-важният въпрос в отношенията с Ирак, но тук, за съжаление, в Европейския парламент този въпрос сякаш засенчва всичко останало. Е, един от а, факторите на, на евентуално решение е приемането на територията на, на Европа, на, на държавите членки, на, на тези лица, прибиваващи в лагера Шраф. Вашето правителство би ли се включило със своя принос в такова едно решени. И благодаря ви отново за казаното от вас за, за Палестина. Израел много, много освежаващо определено е да се чуят такива думи. Тук твърде често а, а, към тези въпроси се, се подхожда тесногръдо. Благодаря, колеги. Искам да ви помоля да спазвате времето, за да може господин министър да отговаря на вашите въпроси. господин Гала. Uh, uh, uh, Колегата Галер, между другото, да ви кажа, тук по интернет получих новината, че лицето заподозрено в извършване на терористичния атентат в Тулуза преди дни очевидно е мъртво. Но сега, господин министър, е, вие започнахте с това, е, че фактически е, в рамките на Шенген и на економическото пространство Норвегия е интегрирана изцяло в Европейския съюз. Понякога, разговаряйки с норвежки граждани, им казвам очевидно, толкова е, е привлекателен за Норвегия Европейския съюз, че видите ли, тя е готова да е, бъде член на съюза без да има думата в е, вземането на решение от него. Но, така или иначе, аз, аз съм признателен на, на Норвегия за това, че съдейства в много аспекти на общоевропейската политика. Що се отнася до далечния север, Слушайки това, което казахте, аз е, чух много неща в съзвучие с моя доклад, е, който съставих, прочие с колегите, който бе прият е, миналата година. Наистина не е на лице юридически вакуум. Не, не може да се твърди това взаимните интереси са факт. Е, те са споделени от крайбрежните, и от е, вътрешните страни. Е, отрадно е това, че Норвегия поддържа такива тесни отношения с Русия, макар и 50% от брега да е руски, и вероятно Норвегия не би могла сама да обхване е, тази огромна територия на евентуално сътрудничество с Русия. Вероятно е, биха могли да се включат и държави членки на ЕС. Какво бихте казали по този въпрос? Много е важно, впрочем, е, в отношенията с страни като Русия да се настоява за възприятите от Норвегия високи екологични стандарти, в никакъв случай да не се допуска някакво отстъпление. Каква е по-нататък вашата оценка на състоянието на, на конфликта в Близкия изток. Вие говорихте за възложения на, на, на вас като председателстваща държава подход отдолу нагоре. Но не е ли необходимо в този подход а, а, колко се може повече да бъде въвлечено гражданското общество. И под гражданско общество аз разбирам обикновени, конкретни хора, така че те да се запознаят, да си подадат ръка през границата, през разделението. Ние тук сме посрещали младежи заедно от Израел и от Палестина. Е, вероятно, вие бихте могли също да насърчавате израелското и палестинското правителство да, да активизират обмена човешките контакти, за да се разсеят опасенията, които е насаждала в продължение на години вражеската пропаганда. И накрая, що се отнася до политическия ислям, опасявам се, в рамките на арабския свят може би е така но, но политическия ислям а, а, датира а, от 1979 година и, и люлката му е Техеран. Тоест, т.е. той не е арабско чедо. И, и, и се опасявам, че предвид сегашната обстановка и отношенията с Иран, отношението към политическия ислям не може да бъде еднозначно. И пред нас е огромното предизвикателство да се постараем да стабилизираме отделните страни <coughs> с оглед на спецификата им. Започвам от Тунис. Аз бях главен електорален наблюдател на ООН там. Съм оптимистично настроен. До Египет, огромна в сравнение страна. И въпросът е, разполага ли с капацитет международната общност да убеди унези, които държат властта, и наистина до голяма степен това са военните, да оставят обществото да развие себе си и да тръгне по своя граждански е, и демократичен път. Благодаря. Госпожа Якосхари, извинявам се, за лошото произношение. Но не, напротив, благодаря ви. А, така сте любезна. Аз мисля, тук представям най-северната част на Европейския съюз а, и мога да говоря дълго и на широко. Ще се опитам да се въздържа от това. Много високо ценя изследователската работа на Норвегия в Арктика и добра беше новината, впрочем, че Арктическият съвет е взел решение да укрепи е, капацитета си чрез постоянен секретарят в Ромса. Много добра новина е това. И аз се надявам Европейският съюз да отвърне със създаването на Арктически информационен център в Лапландия което предложение фигурира в доклад на парламент. Въпросът ми обаче към вас е такъв. Какво бихте предложили вие за засилване на сътрудничеството между Арктика, арктическите държави и Европейския съюз? Вие казахте, че Европейския съюз не членува в Арктическия съвет, но ролята на съюза би могла да бъде по-голяма от колкото е днес. Благодаря. Отличен, отличен въпрос, каза председателят. И накрая господин Лизек. Но не и по значение, разбира се. Благодаря, господин председател. Благодарение на модерната технология, аз съм осведомен за една значима конференция, която се провежда днес в Норвегия. Вашият е, е, заместник и генерален секретар на съвета на Европа днес е, е обсъждат е, Белорус това между другото, извинявам се, че, че намесвам този въпрос. Във всеки случай аз бих искал да ви попитам за отношението на Норвегия към развиването на връзките с Белорус. А Белорус не е Русия, разбира се, но как мислите? Как гледате на сегашното положение в Беларус и какви биха могли е, да бъдат евентуалните решения? За нас е, сякаш е, мракът става все по-непрогледен. Моля ви да отговорите, господин министър. Благодаря, господин председател. Благодаря много за добрите въпроси на госпожа Гомеш, която не е тук. Нека да кажа следното. Взех предвид вашето изказване, госпожо Гомес. Всъщност то съдържа се пише повече коментари, отколкото въпроси. Е, госпожа Гомеш попита за лагера Шраф. Мисля, че трябва да подкрепим процеса съгласно международните стандарти. Важна е ролята на ООН. Въпросът е доста сложен и знам, че е, е, се следи от е, всички европейски столици. Към казаното от господин Галахър. Всички могат да си сътрудничат с Русия. Много важно е участието в СТО, но нека да не забелязваме, че на север имаме също регионално сътрудничество, Арктическия съвет, съвета за Баренцово море, съвета за Балтийско море и северното изменение, измерение на Европейския съюз. Така че това са механизми за сътрудничество, които са много прагматични. Става дума за трансгранични въпроси, които трябва да се решават. И моят опит с Русия в това отношение е добър. Занимаваме се с коренното население, транспорта, културата, сътрудничество в областта на науката и образованието. Всичко това са добри теми а, за сътрудничество. Много важен е и въпроса за контактите между хората. Аз вече ви съобщих колко са пресиченията на границата. Някои казват, че след падането на Берлинската стена от началото не е имало инвестиции и наблягало се само на, на културата и на контактите между хората. Но всъщност културата не трябва да се подценява, защото ако няма контакти между хората, нещата се свиват и трябваше да се върнем към историята си от 18 век, за да видим как са се развили търговските отношения. Имахме консулство още през 18 век е, там, защо, под датско владичество продължихме да го поддържаме и докато бяхме под шведско владичество, но в последствие се наложи да го заклю... затворим заради Сталин. След това, по отношение на Баренцево море имаме интересни проекти за а, безопасност и е, здравословна среда на труд за промишлената дейност в Барецово море. Що се отнес до политическия ислям, да, действително това е голямо предизвикателство. Е, можем да го проследим е, до арабската пролет, но и е, до Персия. Ирански пример ни кара да се замислим. Но в разговорите с новите управляващи, там стигам до изхода, че те не на там са тръгнали. въпросът е а, развитието по посока Турция или по посока Индонезия. Най-важното е да работим заедно, ангажирано и да искаме изпълнение на поетите ангажименти. Е, ако затворим вратите си, нищо няма да се постигне. Към колегата от Финландия. Много е, силно поздравявам Финландия, защото тя е, най-силно защитава северното измерение на Европейския съюз и представлява важен двигател в това сътрудничество. Как може да участва Европейския съюз в сътрудничеството в Арктическия океан. Ми първо има три е, държави. Членки, които участват в Арктическия съюз, а, а времено и Норвегия е тясно вързана с Европейския съюз, т.е. четвърта страна. А, И ако в осмата рамкова програма за научни изследвания се заделят повече средства за северни изследвания, това ще е отлично. Там нататък много важно е да се подкрепят върховенството на морското право в областта и стабилната правна рамка. Може да се планира много транспорт в този регион и голяма част от него ще тръгва от Европа. Споменах Йотердам и Йокохама. Това е европейска, е, европейски маршрут. По господ... Показнат от господин Лисек за Беларус, съгласен съм с вашите притеснения. Норвегия подкрепя мерките на Европейския съюз, включително и санкциите, и смятаме, че престъпниците трябва да бъдат строго наказвани, но смъртното наказание е недопустимо. И е срамно, че се допуска на територията на Европа все още да се изпълняват екзекуции. Така че се, при... екзекуции. Така, че се присъединяваме към Европа тук. Сега по отношение на Свободния университет в Вилнюс. Може би някои от вас са го посетили. В този университет идват студенти от Беларус, които искат в Литва да получат модерно, либерално, свободно образование. Този университет в момента се намира в финансови затруднения. Трябва да му помогнем, защото той за нас е източник на надежди, защото тези млади хора после ще се върнат в Минск или други градове в Беларус и, и могат да задвижат промените там. Ако този университет фалира, сигналът ще бъде много лош. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за отличните изказвания. Пожелавам всичко най-добро на вас и на страната ви. Благодаря. Very welcome.